All right. Good afternoon, ladies and gentlemen. Дами и господа, можем ли да започнем? Може ли да започнем заседанието на нашата комисия по регионално развитие? Благодаря. We'll begin with the adoption. Започваме с приемане на дневния ред. Има ли въпроси или забележки или предложения по дневния ред? Не. Не виждам такива. В такъв случай е, приемаме дневния ред. Е, втора точка. Трябва да одобрим протоколите от заседанията 23 и 24 януари, 6 февруари, 16 февруари и 28 февруари. Проекто протоколите е, са онлайн, както знаете. Предлагам, както обикновено, освен ако е, няма възражения, е, които ще бъдат повдигнати по време на днешното заседание, предлагам протоколите да бъдат одобрени. Съобщение на председателя. Нямам съобщение на председателя за днес. И така, е, можем да пристъпим направо към следващата точка от дневния ред. А именно доклада на господин Омаржи насърчаване на сближаването и развитието в най-отдалечените региони на Европейския съюз, прилагането на член 349 от е, ДЕФС. В момента комисията подготвя преразглеждане на тази стратегия за най-отдалечените региони в Европейския съюз към интелигентно, устойчиво и подобряващо развитие. Е, целта на проекта доклада на господин Омържи е да посочи позицията на парламента по най-отдалечените региони на Европейския съюз, останалата част от Европейския съюз за в бъдеще. Е, днес ще обсъдим проекто доклада на господин Омържи. Е, предлагам крайния срок за измененията да бъде 12 часа е, понеделник, 10 април. В този случай Комисията по регионално развитие ще може да гласува по доклада през април и през май. Господин Омържи, имате думата. Госпожо председател, благодаря ви. Както вие сама казахте, този доклад пристига в много подходящ момент. Още веднъж бих искала да благодаря на нашата комисия по регионално развитие за това, че реши да бъде разработен такъв доклад. Той е много своевременен, защото е, преждевременно, когато Европейската комисия разработи своята стратегия по комуникация и своята стратегия за най-удалечените региони. Е, този доклад е, се обсъжда няколко дни преди организацията на форума по най-удалечените региони, който е организиран от Европейската комисия и който ще се проведе на 30 и 31 март тази година. Е, целта на този доклад е да се направи равносметка на приложението на член 349 от договора за функциониране на Европейския съюз е, в различната политика, която се прилага от Европейския съюз е, за да може да се направи възможно най-точен и пълен анализ на тази общностна политика. Аз се основавам на тълкуването на въпросния член 349, тълкуване, което беше направено през декември миналата година от Съда на Европейския съюз. Е, както знаете, е, този съд е, постанови решението си в широк състав. Решението, което е тълкователно решение на този член, се очакваше от всички нас. Може би трябва първо да напомня в какво се състои този член 349. Ние често го обсъждаме. Ние често се позоваваме на него в нашата позиция, без обаче да напомним предварително в какво точно се състои този член. Та, да, по член 349 се признава, че економическото, социалното и структурното положение на определени региони се отежнява е, от това, че са твърде отдалечени, е, че имат малка площ е, поради релефа и трудния климат там и защото те произвеждат ограничен брой продукти. Тези фактори, е, които в съчетание и поради това, че действат постоянно, тежко вредят на развитието на тези региони. По силата на този член Европейския съюз е получава правомощието е, да разработи специфични мерки за условията, по които се прилагат договорите спрямо тези региони, като си има предвид техните специфики. Разработват се конкретни мерки, е, които е, съобразно разпоредбите на самите договори разработват общата политика на Европейския съюз. Възоснова на което има е, цели, които се преследват от съдебната практика. Според нас е, те са от особена важност за нашата комисия по регионално развитие. Най-после ние трябва да направим равносметка на приложението на този член 349, е, който по силата от Амстердамския договор беше член 299, параграф 2. Освен това, трябва да подчертаем, че повечето от 20 години съществуване и повече от 20 години възможни въпроси върху приложното поле на въпросния член. Е, искам да се възползвам от днешната дискусия, за да приветствам ангажимента, който Европейската комисия поема и усилията, които полага – Искам да е, приветствам усилията, които се правят в Европейския парламент от началото на настоящия му мандат. Целта е да се привлече вниманието на цялата Европейска комисия върху значението на прилагането на практика на този член, е, защото неговото измерение е хоризонтално и е, това трансверсално измерение е повече от очевидно. Нашата парламентарна комисия, е, чието правомощия са свързани именно е, с тези региони, Та, да, нашата Европейска комисия трябва е, да направи много внимателен и откровен преглед. Тя трябва да направи обективен преглед, като изцяло се позовава на законовата рамка. Ние трябва да се възползваме от всички възможности, които предполагат законите, но трябва да имаме предвид и политическите очаквания на регионалните партньори. Имам предвид политическите власти в тези региони, но също така и получателите на фондовете в съответните региони. И така, е, кои са основните изводи, е, които са изложени в доклада, който ви беше раздаден? Какви са основните заключения от приложението на този член? В е, доклада подчертавам първо, че ако има някакъв постигнат успех е, и ние всички сме единодушни по него, като програмата за е, островите или компенсациите е, е, за превишаването на предварително определените цени, все пак трябва да признаем, че този член 349 не беше използван в достатъчна степен и че все още съществува марш за постигане на значителен напредък по неговото приложение, особено чрез разработването на програми АДХОК и е, на нови специфични европейски политики, е, които е, се основават както на предимствата на тези региони, така и на тяхната чисто специфична ситуация този член 349 и мисля, че никой няма да се обиди, когато го кажа, се прилага прекалено ограничително. Все още е, тези региони не са получили пълната възможност да се развият, съобразно техните потребности, съобразно тяхната специфика, но също така и държа да подчертая значителните инвестиции, които са направени в тях. Ето защо е жалко за въпросните региони, че този член 349 се прилага твърде ограничително в много голяма част от европейската политика. Имам предвид търговската политика, морската политика, политиката по риболова и разбира се политиката по сближаване, по политиката по конкуренция и по политиката спрямо околната среда. Във е, всяка една от е, тези политики, специфичният подход към тези региони и желанието за адаптация, защото става въпрос именно за това, е, тогава, когато са били разработвани или са изоставени в полза на интеграцията, която частично е съобразена с спецификите на регионите. Имам предвид, например, раболова Разработките е, за риболова бяха изоставени в полза на интеграцията на океана или просто никога не са били прилагани. Имам предвид, че е, тази въздържаност, е, тези резерви, които понякога са на лице в определени служби, когато трябва да се прилага на практика този член, е, тази резервираност не се дължи на лоша воля, а по-скоро интеринституционален конфликт по тълкуването на този член. Е, тези различия в тълкуването продължават повече от 20 години и с решението на съда от декември 2015 година е, най-после тези различия са преодолени. Всички институции, Европейския съвет, Европейската комисия, но също така и Европейския парламент днес трябва е, да поемат всички последици от това. Ето защо е, едновременно с равносметката, която правим, ние приканваме към отварянето на ново поле на връзките между Европейския съюз и е, най-удалечените региони на Съюза. Кои са основните препоръки, които са направени в доклада? Първо, е, е, е, тъй като се отваря нова глава в взаимоотношенията между Европейския съюз и тези региони, е, тя трябва да се основава на същинска нова стратегия на Европейския съюз за тези региони. Ние приканваме Европейската комисия да пристъпи към работа, като изцяло се възползва от възможностите, които се предоставят по силата на този член, в частност е, чрез създаването на нови специфични програми и на нови политики, които са адаптирани към необходимостта от устойчиво развитие на тези региони. И затова приканвам тази нова стратегия да бъде глобална и дългосрочна, е, като подробно е разписан общ подход към тези региони и най-вече за всеки крайно отдалечен регион, тази политика да бъде съпроводена с стратегическа рамка и с специфични цели за всеки отделен регион. Естествено, е, че е, има обстоятелства. Има обстоятелства, поради които е предвиден и този член. Има разлики е, между отделните региони. Има голямо разнообразие в ситуацията, която съществува всеки един от тях. И това трябва да бъде взето под внимание. И за това ви приканвам тази нова стратегия е, да бъде глобална, призовавам Европейската комисия да да разбере, когато разработва новата стратегия, колко е необходима точна равносметка, да се направи подробна преценка на економическото и социалното положение на всеки най-удалечен регион. Това е което имам да кажа по общата рамка. Вие самите разбирате, че в последствие в моя доклад се спирам на точни съображения, на съображения, които назад в повече подробности. Прави се анализ на пет основни аспекта на общностната политика. По всеки отделен аспект аз правя определени предложения. Не възнамерявам сега да навлизам в подробности по всяко едно предложение. Ще го направя, ако желаете в последствие. Но е, искам все пак да се спра на няколко аспекта, свързани първо с политиката по сближаване. Когато говорим за политиката за сближаване, аз смятам, че ако тези региони е, до сега бяха отчитани положително, член 349 отново заслужава да бъде консолидиран особено във връзка с условията за достъп до фондовете по програмите за заетост на младите хора и също така достъпа до плана Юнкер. Когато говорим за търговска политика, аз смятам, че най удалечените региони прекалено рядко биват взети под внимание – тази е, търговска политика в край на краищата се прилага без е, никаква последователност, без да се имат предвид е, целите, които се преследват по политиката на сближаване, както и целите, които ние самите поставихме, когато говорим за замеделие. Ние имаме цели за земеделието, които също трябва да прилагаме в тези региони. Вие знаете, че Европейската комисия е, в момента е, мултиплицира споразуменията за е, свободна търговия, например за банани или например за захар. Производствените региони в тези най-отдалечени райони на Европейския съюз не са много и тези търговски споразумения ги поставят в още по-неравностойно положение. Вие знаете, че с реформата от 2005 година квотите и гарантираните цени също бяха отменени, така че има една обща е, рамка е, по търговската политика, която възпрепятства усилията, които се полагат за развитието на производството в най-удалечените региони на Европейския съюз. Така че е, това, което искаме е Европейската комисия да включи при преговорите и интересите на тези региони, за да могат да се е, приложат предпазни клаузи и определени условия, които така или иначе са необходими. Третата област, която е изключително важна за най удаличените региони на Европейския съюз, както и за Европейския съюз в неговата цялост, е морската политика, политиката по риболова. Знаете, е, че най удаличените региони са острови, примерно Гвиана, където има потенциал за развитие на риболова – аз смятам, че тук отново Европейския съюз трябва да вземе под внимание морската мощ, е, която и носят тези територии, които са отвъд морски територии. Но не трябва да се ограничаваме само до това. Всички инструменти трябва да бъдат насочени към това. Политиката в областта на риболова да бъде от полза първо и преди всичко на тези региони, и да не възникнат регламенти, които отново да възпрепятстват потенциала за чувствително развитие на отрасъла на риболова в най-отдалечените региони на Европейския съюз. Истината е, че по-настоящем регламентите представляват препятствие, те са спирачка за развитието на риболова в този регион. Е, четвъртата област е, е данъчната политика. Отново искам да напомня, е, искането си Европейската комисия като пазител на договорите да поеме ангажимент да е, гарантира трайността и продължаването отвъд 2020 година на специфичните данъчни режими, които са предвидени за тези региони е, и Европейската комисия не би трябвало да поставя под заплаха економическото и социалното развитие на тези региони е, чрез регламента РЖСЕ и основните насоки за държавните помощи, защото в тази политика все още не се очита в значителна степен съответните членове на е, договорите. И накрая, в областта на е, научната дейност, на транспорта, на комуникацията и на околната среда, тези региони са събудили много слаб интерес. Поне до момента е, интереса, който им отделя Европейската комисия е слаб. Очакват се значителни и многобройни подобрения – за нас обаче основният въпрос е да се умеем да мобилизираме инструментите и фондовете, които са на лице днес по Хоризонт 2020. Тук отново е, трябва да се е, потърси най-доброто съчленяване, за да може най-удалечените региони на Европейския съюз е, да не останат е, в периферията на голямото предизвикателство, е, които днес са иновациите. Това е предизвикателство за тези региони. Трябва да им се даде възможности те да влезат в новата економика на познанието, защото аз съм убеден, е, че е, това познание за тях ще бъде зелено, така както е зелено тяхното изключително биоразнообразие, както са зелени и океаните, които ги заобикалят. С е, интерес очаквам изказванията на моите колеги. Е, обогатяването на този доклад е, чрез измененията, които вие ще предложите. Както знаете, е, аз ще се постарая да приобщя всичко, което вие кажете в моя доклад. Благодаря ви. Thank you. Thank you, Благодаря ви, господин Омарже. Сега ще изслушаме докладците в сянка. Господин Полчак от името на НП. Благодаря ви. Ще се изкажа от името на господин Понга, който не може да присъства днес на заседанието. Ще се изкажа на чешки язик. От името на господин Понга бих искал да благодаря на господин Омаржи за представеният от него проект доклад. Благодаря му за сътрудничеството в съвместната работа по този проект доклад. Бих искал също така да заявя, че господин Бонга споделя основната насока на доклада. Това, разбира се, означава, че насоката, избрана от господин Омаржи, е приемлива за нашата политическа група. При все това, ние ще внесем и няколко изменения – и бих искал да посоча основните елементи, заложени в тези изменения. Бихме искали да подчертаем колко важно е сътрудничеството между отделните генерални дирекции на Европейската комисия. От една страна и властите в най-отдалечените региони от друга страна. Едновременно с това бихме искали в доклада да се подчертаят в по-голяма степен особеностите на най-отдалечените региони. които зависят от политиката на сближаване и е, особености, които са важни за тази политика на сближаване след 2020 година. Благодаря ви. Следващия докладчик в сянка е господин Монскова. Мадам на президент. Госпожо председател, скъпи колеги, Искам да приветствам колегата за чудесно свършената работа, когато е изготвен проекта за доклад. Исках с колегите много внимателно да се запознаят с извършената работа. Както знаете, той каза, че тези региони страдат от немалко недостатъци, отдалечеността на територията, бедността на територията, тесния пазар. И именно за да се отговори на тези проблеми, член 349 от договора за функционирането на Европейския съюз е бил създаден. Съдържанието му е всъщност широкото тълкуване от е, е, е, предадено от Съда на Европейския съюз за ефикасното прилагане на европейските политици, на политики при специфични характеристики на територията. Но този член 349 до сега винаги е бил отвъд възможностите на програми адход и адаптирани програми, които трябва да се изготвят това е към ограничено използване на този член не може да продължава. Както е, и предизвикателствата са многобройни и трябва да се справим с тях. Както беше казано, този проект на доклад и евентуалните успехи, които може да доведе, ако се използва правилно този, този член в областта на земеделието, риболова и така нататък. Те са необходими. Всичко това е необходимо за регионите, които са сериозно засегнати от кризата. Европейският съюз не успя да развие хоризонтален подход за специфичните проблематики на тези региони. И за сега единствения инструмент, който е използван е, и някои е, е, споразумения с други страни. Това е което имаме. И как трябва да тълкуваме разликата в настоящите режими, които се прилагат за биологичното сертифициране между трети страни и държави членки на Европейския съюз, които мамят потребителите и изкривяват конкуренцията за сметка на нашите производители. Пак казвам, тази липса на задълбоченост е заплаха за економиките на териториите, за отдалечените територии. Ето за това аз моля просто този член 349 да се прилага както трябва. Една част от решенията на тези проблеми е в решението на тези проблеми в този член и това ще изисква обаче ясна политическа воля от страна на комисията и от страна на съвета, за да се позволи на нашите отдалечени е, територии е, да използват е, изцяло своя потенциал. Но това е смисълът на този доклад и аз го приветствам и бих искал, разбира се, да продължа да сътруднича в рамките на нашата комисия, за да покажа, че Европейския парламент защитава интереса на всичките региони, включително и на тези, които са най-отдалечени. Благодаря за вашето внимание. Thank you, Mr. Благодаря ви, господин Ноя. Благодаря ви, благодаря и на докладчика по този последен доклад за оценка на прилагането. Знаете, че групата на ЕКР има доста сериозни притеснения за специфичното третиране на далечешните региони съгласно член 349 от Договорството на Европейския съюз. Искам от начало много ясно да разясня каква е нашата позиция, а именно тя не се е променила, както обсъждахме въпросът за риболовните флоти. И тогава, като докладчик в Сянка, и сега ми Заявявам ясно, че ЕКР не се противопоставя към целенасочена подкрепа за региони на Европейския съюз, които се нуждаят от такива. Но ние смятаме, че член 349 от договора е несправедлив, защото той обхваща само тези 9 региона и ЕКР смята, че тази класификация е устаряла и вече не отговаря на настоящият облик на Европейския съюз. И не е справедливо спрямо регионите от континентална Европа, които също са в унеправдано положение поради своята отвлеченост, поради своите топографски специфики или други критерии, които не попадат в класификацията по член 349. Тъй като подчертавате, че гъвкавостта е много важна, можем да приемем голяма част от доклада на този доклад за изпълнение. Например, съгласни сме, че европейските стратегии и програми за някои от най-отдалечените региони са били изпълнени само частично и тримата колеги, които взеха думата към момента, вече го подчертаха. Също така, Приветстваме нуждата от подобряване на диалога между най-отдалечените региони Европейския си държавите членки в тази насока. Трябва да се положат повече усилия, за да гарантираме, че всички региони в Европейския съюз се ползват от подкрепата на специфични и целенасочени програми, които са изготвени, взимайки предвид техните особености докладчика с пълноправо споменава редица области, като селското стопанство, риболова и търговията. В тези области можем да положим повече усилия за подпомагане на отдалечените региони и други региони, които имат някои особености, подобни на отдалечените и да ги подкрепим по-ефикасно. Като цяло проявява вече солидарност към тези региони. Да вземем предвид с Мартиника, Гваделупа и остров Реюнион. И трите региона се, се ползват от 85% коефициента на съфинансиран като надъчени региони. Въпреки, че и трите региона имат БВП над 75% от средният за Европейския съюз, което значи, че всъщност, ако не бяха най-отдалечени регионите, нямаше да, се, да могат да се възползват от тези преференции преференциални е, квоти. В доклада също така се насърчава за по-нататъчното използване на програмата ПОЗИ, ПОЗЕИ, въпреки че не всички инструменти, заложени в тази програма, изобщо се изпълняват изцяло, като според нас е противоречие. Ние смятаме, че някои от добрите мерки за подкрепа на тези региони съществува всъщност въпреки съществуването на ПОЗЕИ и така, например, става ясно, че Европейския фонд за риболов и морско развитие вече подпомагат а, риболовните стопанства в, тази, в тези региони. Въпреки предишното решение на Европейският комисията се включи тази, този регион в програмата по ЗИ. Така че като цяло подкрепяме а, идеята за този доклад, но смятаме, че докладът трябва да бъде по-добре уравновесен и да е по-справедлив спрямо останалите региони на Европейския съюз. В момента член 349, който се съсредоточава само върху 9 конкретни територии, възпрепятства това по-масштабно и по-справедливо отношение към най-неправданите региони. Благодаря ви. Благодаря, господин Пан Милтенборг, има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на Омарши най-напред за този проект доклад. Това е една изключително важна тема. Аз самият съм пътувал немалко, имал съм удоволствието да посетя Мартиника и Реюнион и има наистина предизвикателства пред тези региони, поради факта, че са отдалечени от Европа. Но с докладчика мисля, че споделяме същото становище – е, най-вече, че трябва да се подобри начина по който членовете от договора, които касаят ултрапериферните региони, да бъдат прилагани. Трябва също да се улеснява и задълбочава сътрудничеството между тези отдалечени региони и трети лица, които са в е, Георгския басейн. А освен това трябва да се предвиждат и трайни устойчиви инвестиции в областта на морското стопанство. И има истински потенциал на синия растеж, траен в тези региони. Освен това, е необходимо да се осигури енергийната независимост на тези региони като приоритет за Европейския съюз. Независимо от това, имаме и някои несъгласия по някои въпроси. Най-напред аз си представях малко, нещата малко по-различни от това, което е доклада. Най-напред, защото наистина няма връзка с а, а, регионалната политика и политиката на сближаването и всичко, което това може да донесе на тези региони. Погледа е малко секторен в този проект доклад. Е, освен това съм малко разочарован да видя, че пак се връщаме на търговската политика – Разбира се, аз не одобрявам критическите така, изказвания относно договора за свобода търговия и механизма за подкрепа на производителите на захар. Аз ги харесвам, харесвам Матеника, но смятам, че тук малко сме извън темата, когато искаме да установим механизми за подкрепа, които са е, са изключени от общите правила, по които сме се разбрали. Освен това съм против точка 35 за Европейския фонд за стратегическите инвестиции. Не съжалявам а, и мисля, че тук е несъгласието. Не, съглас... не, не съжалявам, че на този фонд не ползва специфични критерии, географски, които да облагодетелстват тези региони. Това е разликата с структурния фонд, където има такова географско разпределение и е, определени критерии. Но има причина, поради която тези два фонда работят по различни начини. За това ще внеса проект, проекти за изменения, но аз вярвам, че накрая ще имаме един доклад, който ще получи широка подкрепа в този комитет. Благодаря на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Thank you, thank you. Благодаря ви, госпожа Дамато има дума. Грация, президенте. Благодаря, госпожо. Благодаря преди всичко на колегата за неговия доклад, защото има нужда от това да се разгледат предизвикателствата, включително и политическите, които касат тези региони те трябва да се справят с трудности, свързани с географските характеристики, отдалеченост, това, че са острови, малката площ, топографията и климата, които са тежки. Економиката зависи от някои продукти, земеделски продукти, от природни ресурси. И такива характеристики са истинско предизвикателство за развитието им. И колегата иска едно неограничително тълкуване на член 349, следователно за по- по-добри условия за производителите. И принципите на солидарността е хоризонтален, който трябва да се прилага във всичките политики на Европейския съюз. Основно е също и потенциал на синия растеж. Трябва да го подчертая. Морето е всъщност много важно, с огромен потенциал за иновации и растеж. Тъй наречената синя економика включва 6 милиона души и има около 550 милиарда годишно като потенциал. Освен това и регионите, крайбрежните региони на Средоземно море трябва също да бъдат разгледани и трябва да се има инициативи за дебати в това отношение. И този дебат за синия растеж за да се определи, да се опазват екосистемите и техните разнообразие, за да има баланс между заедостта, устойчивия риболов и биологичното разнообразие в морето. И така, още веднъж говорим и за отпадъците в морето. Целта беше 30% до 2020 година, намаляване на 30% което трябва да насърчава иновациите и от... смятам, че в Европа трябва да има интеграция между различните сектори, риболова, управлението на отпадъците, туризма и така нататък. Ако това не стане, както някои учени казват, не само минираме на потенциална сината економика, но заплащаме също и услугите, които ни дават морето и учените, като климатичните проблеми, обновимите, възобновимите енергийни източници и така нататък. Ще в основни линии подкрепяме работата, която беше свършена, но ще внесем предложения за някои изменения. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Много ви благодаря. Има ли други членове на нашата комисия, които искат които бих искали да се изкажат? Не. В такъв случай давам думата на представителят на Европейската комисия. Госпожо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря също и на господин Омържи за неговия доклад, който, както той сам, сам го подчертая, е съвсем навременен преди форма, който ще се състои другата седмица. Искам да благодаря действието на цялата конференция на депутатите от, свръх периферните региони. Това е една дейност, която подкрепям и приветствам. Разбира се, докладът е, се опитва да направи едно, една равносметка на този член на 349 и е вярно, че след решението на съда искам да се върна на начина по който комисията, до този момент поне, прилагаше този член. Как е, го използваше? И струва ми се, че комисията направи предложения, които бяха необходими, за да се приложат специфични мерки, мерки, които са цитирали в доклада по отношение тези региони, било то на основата на член 349 или 349 и секторната основа, или просто само на секторна основа, нещо, което ни беше, бяхме опрекнати, е, за което бяхме опрекнати, но каквато и да е правната основа, на която се основава, било то митници, политика на сближаване, земеделие, риболов, транспорт, конкуренция и международна търговия. Не може да се каже, че нищо не е направено. Все пак, господин Мажи, вие подчертахте, че е, бяха направени усилия от страна на комисията, бяха направени предложения. Е, и това е, което е важно и трябва да продължим да работим в този, в тази, този смисъл, в тази посока. Вярно е, че тези мерки са припомнени в доклада, те са необходими, но може би недостатъчни. Това е което вие казвате в този проект доклад. Вие знаете, разбира се, госпожо, госпожа комисар Крецу, която е координатор в, по въпросите свързани с тези региони отдава особена значимост на това всичките проблеми в тези региони да бъдат взети под внимание от различните колеги и смятам, че наскоро можахме да видим, било то по отношение на търговски споразумения, дейността на комисара Маестром или по областта на конкуренцията, това, което прави комисарът, комисарът е, Херстагер. Мисля, че спецификата на тези региони получиха един положителен отзив и даже в службите на комисията колегите все повече внимават по тези въпроси. Даже и тази сутрин получих едно съобщение от един колега, който казваше, имаме нужда от по-подробна информация за тези региони, за да работим в, по споразумението Меркосур. Всичко това е добро и трябва да го приветстваме. За сметка на това, вярно е, вие го подчертавате в доклада, трябва да се направи равносметка. Даже значи това е което се иска от е, съобщението 2012 година. Комисията ще направи баланс и ще направи разметка и ще предложи нови мерки. Очаква се ново начало. Мисля, че това е желанието и на председател на комисията, който го написа, който желае амбициозна комуникация, новаторска, новаторски подходи и което малко парафразира по някой път и думите на доклада, защото ако правилно чета, вие предлагате нова стратегия на комуникация. Тук обаче не мога да намеря точно текста. Но новаторска и положителна политика както вие казвате, но има такава политическа воля да бъде подкрепен този нов възход. В регионите има много положителни неща, за да свършим тази работа. Говори се за специфични мерки, за делегации. Може би не се говори много за козовете, които съществуват и поне път не се почитат. Вие ги, вие ги припомнихте, вие и вашите колеги, и мисля, че е вярно било то за енергетията, кръвната економика, синята економика, които бяха упоменати, не са само те. Важно е да се даде заслужилото им място. Вярно е, че има проекти, които трябва да бъдат представени. Установявам, че за Европейския инвестиционен фонд, за инвестически стратегии вече има проекти, които касаят тези региони. Едното е, е от френското, френският е, агенция за развитието, друга за канадските острови. Тоест, е, всичко е възможно. Трябва да продължаваме, да не спираме да работим, защото сигурно има още и доста интересни проекти, които трябва да бъдат финансирани в полза на тези региони. Съобщението, което е новаторско, идва съвсем на време, но това, това е преди дискусията за новите финансови перспективи, разбира се, е, може да изпреварваме тези дискусии, които е, ще се състоят след приемането на подведната стратегия. Но мога да ви кажа някои дати. Господин Маржи каза, другата седмична ще бъде форума за е, крайните региони, периферните региони. Искам да подчертая, че това е важен момент. Открит дебат за всички който ще послужи като обществено допитване за тази работа. Това е ключов момент за предложенията, които могат да захранват тази стратегия. Разбира се, докладът е съвсем на време. той ще обогати дебата и след това приемането трябва да бъде през юни, доколкото разбрах. Освен това, съобщението трябва да бъде прието края на септември малко преди бъдещата конференция на, на президентите на периферните региони, който се предвижда за края на годината. Веднъж аз приветствам извършената работа, благодаря на комисията, че толкова, че пристигнаха толкова рано и ние сме на ваше разположение, за да отговорим на други въпроси, ако има такива. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря ви, господин Омагжи. Искате ли да отговорите на зададените въпроси? Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички взели участие в разискването. Моля колегите за извинение, но няма да мога да отговоря незабавно на всички техни въпроси. Ще се опитам да отговоря на някои от коментарите, направени от страна на представителката на Европейската комисия. Разбира се, и аз съм убеден, че много беше свършено по време на този законодателен мандат в опит да се прилага на практика по-ефикасно член 349. Разбира се, не пренебрегваме някои от специфичните разпоредби, които вече съществуват за най-отдалечените региони. Разбира се, в рамките на политиката за сближаване знаем колко много интересни инструменти, интересни възможности има за нашите региони. Но, както вече казах в началото на встъпителното се изказване. Приветствам действията, приветствам намерението на комисаря Крето да сподели с всички останали членове на Европейската комисия културата и особеностите на най-отдалечените региони. Това е абсолютно задължително. Също така приветствам и ангажиментът поет от председателят Юнкер пред председателите на регионите, най-отдалечените региони да излезе с по-амбициозна стратегия. Тази стратегия, както знаете, в момента се изготвя. Тук обаче говорим за доклад за прилагането на съответния член от договора и смятам, че може да постигнем напредък, ако най-напред направим надлежен обзор на това, което вече е свършено, на това, което не е било свършено или това, което е можело да бъде свършено, но не е свършено поради редица пречки, които все още съществуват в момента. Мнозина от вас споменаха с пълно право нуждата да се инвестира в областта на научно-развойната дейност и иновациите в най-отдалечените региони. Също така съм уверен, че имаме много възможности, и те със сигурност ще доведат до добри резултати. Но тези добри резултати в областта на научно-развойната дейност и иновациите са възможни само ако се умеем най-напред да подпомогнем различните програми, които е лансирала Европейската комисия, включително и в рамките на Хоризонта 2020. А знаете, че в момента има редица пречки, които съществуват пред тези програми, редица причини, поради които най-удалечените региони в момента не са в състояние да мобилизират а, в достатъчна степен средствата по тези програми. И именно в това отношение трябва да работим заедно. Както казахте и вие, предимствата на нашите региони са многобройни и ми се струва, че трябва да имаме няколко стратегически цели за най-отдалечените региони. На първо място е предизвикателството свързано с синия растеж и океаните. Нееднократно съм казвал, че за Европейският съюз ам, проучването на морските райони на океаните са нов хоризонт, който да първо се отваря и е, с който са свързани много възможности. Ето защо масовите инвестиции в синия растеж и в е, развитието на економиката свързана с океаните са огромно предизвикателство, но и огромна възможност за нашите региони. Второто голямо предизвикателство, което сме изправени е в, в областта на енергетиката. Очевидно трябва да се намерят нужните решения, за да може тези острови, район има население от 1 милион души, това като цяло обаче всички тези региони са острови, които биха могли да постигнат енергийна независимост. С възможностите, които разполагат, с морето, с слънцето през цялата година, с вятъра, в някои случаи с геотермални енергетика е възможно да се региони наистина да постигнат енергийна независимост и да се превърнат в пример за подражание за всички острови в АКТБ, а защо не и в пример за други европейски региони. И всички тези предимства наистина са многобройни, много важни и предизвикателството е да гарантираме, че отвъд а, празните твърдения и отвъд а, добрите стратегии, можем да постигнем конкретен напредък на практика. С пълно право, председателят на Европейската комисия, господин Юнкер, заяви, че това вероятно е комисията на последния шанс. За най-отдалечените региони обаче това със сигурност е и мандата на последния шанс. Това, което не се спомена в разискването днес, е фактът, че навсякъде положението навсякъде в тези региони само се влушава поради показатели. То защо сега трябва да положим усилията, за да може многобойните инвестиции да доведат до очакваните и желани резултати. Споменахме го дали е уместен или не използването на член 349. Това не е целта на днешното разискване да обсъждаме дали е нужен или не член 349. Той съществува не просто съществува някъде, а съществува в договор за функционирането на Европейския съюз. Тоест, съществува на най-високо равнище в иерархията на законодателните актове на Европейския съюз. Ето защо не може да се поставя под въпрос неговата легитимност. Това разискване вече беше проведено сред изготвилите договора и този член е част от договорето, защото той трябва да бъде прилаган на практика. А Европейската комисия като пазителка на договорите, както и всички други институции, Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент са длъжни да прилагат този член съгласно тълкуването на Съда на Европейския съюз. За това става дума. Говорим за прилагане на правна разпоредба от най-високо равнище, т.е. правна разпоредба от договора от Лисабон. Ако правилно разпоредбата от ЕКР обаче, всъщност да направим една предлагия в защита на член 349. Той ви настоява за, разширя... за разширяването на приложеното поле на този член и за други региони. И всъщност това разискване вече сме го водили и в миналото. Може би, действително е крайно време да се вземат предвид и да бъдат признати географските и други особености на отделните европейски региони. Аз лично вярвам в Европа на регионите и лично вярвам в нуждата да се третират тези региони по различен начин. Не смятам, че европейското законодателство би следвало да се прилага по унифициран начин във всички региони. Очевидно е, че планинските региони, морските региони, островните региони, най-слабо населените региони също имат право да се ползват от специфични мерки. Но, в случая говорим за член 349 и той засяга най-отдалечените региони, които имат и други характеристики, които напълно оправдават а, изключенията, предвидени в този член. Изключения, които също така бяха разяснени от Съда на Европейския съюз. Мисля, че с колегата Луи Жозеф и с колегата Даматово сме в пълен консенсус. Тя с пълно право почерта спецификите на островите, на най-отдалечените региони, на тропическите региони, проблемите свързани с работването на отпадъците и т.н. И за да постигне напредък в всички тези насоки, струва ми се, че е важно първо да направим обзора на прилагането на член 39 към момента. Прилагане, което е положително, но не достатъчно. Трябва да се похвалим, да похвалим положителното свършено съгласно тази разпоредба, но да се стремим и към по-добри резултати. По отношение на търговията съм сигурна, че ще намерим компромис по време на заданията с докладчета в Сянка. Разбира се, Тук, разбира се, ням, не бих си позволил да поставям под въпрос търговската политика на Европейския съюз като такава. Мога да го направя по друг повод, но не тук. Въпросът е при, как при прилагането на споразумението свободна търговия да не бъдат жертвани интересите на крайните на отдачените региони за сметка на други интереси. Тоест целта е да намерим доброто равновесие, което да, което даде възможност на уязвимите и не многобройни економически отрасли в тези региони да бъдат предпазени и трябва да отбележа, че този подход печели се повече и повече популярност в Европейската комисия. Неодавна беше изключено споразумение, посветено на захарата между Европейския съюз и Виетнам. И в последния момент при нелеки, но конструктивни преговори с Европейската комисия, в крайна сметка успяхме да извоюваме някои гаранции за производството на захара на остров Реюнион. Също така неодавна с комисаря Малстром по искане на Европейския парламент в споразумението за търговия с Еквадор. Отново в последният момент успяхме да извоюваме редица гаранции, свързани с предпазният механизъм. И тук, между другото, искам да благодаря на групата на АОДЕ за тяхната позиция и за това, че ни помогнаха да намерим компромисно решение. И не продължаваме да работим с същият дух на сътрудничество. И им се струва, че днес и Европейската комисия вече споделя същото убеждение, а именно от самото начало на договарянето на тези споразумения за бърна търговия трябва да се вземат предвид интересите на тези производства. Така което имах да кажа, госпожо председател, вече уточнихте какъв е графика за работа. С голям интерес очаквам проекто измененията. Опетен съм, че ще постигнем широк консенсус тук в нашата парламентарна комисия за да потвърдим подкрепата, която нашата комисия оказва на най-далечените региони. Е, благодаря ви. Искам да ви напомня, че крайният срок за измененията е 12 часа е, понеделник 10 април, е, за да можем да гласуваме през май. Сега ви давам почивка за кафе от 15 минути. Очакваме заместник председателя на Европейската комисия господин Катайнен в 16.30, 15 минути почивка. Ladies and gentlemen. Дами и господа, скъпи колеги, мога ли да ви помоля да вземете местата си? Продължаваме заседанието. Пристъпваме към следващата точка от е, дневния ред. За мен е удоволствие да приветствам днес господин Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. способността е, днес е, той е тук, е, за да обсъдим предложението за Европейския фонд за стратегически инвестиции е, е, по този начин е, има разширение на този фонд. Ние очакваме господин Катайнен да сподели с нас мнението си за допълняемостта между структурните фондове и Европейския фонд за стратегически инвестиции и разбира се да отговори на всички въпроси на членовете на Комисията по регионално развитие. Този обмен на мнения е, е част от седмицата по парламентарен контрол на Европейската комисия. За мен е удоволствие да дам думата на господин заместник председателя на Европейската комисия. Е, после ще чуете въпроси. Като първи ще получа думата координаторите на политическите групи. Имате думата, господин заместник председател. Благодаря, е, госпожо председател, дами и господа депутати. Благодаря за отправената ми покана да обсъдим съвместно бъдещето на Европейския фонд за, европейските, за стратегически инвестиции, как работи той и какви промени трябва да бъдат направени, за да сме сигурни, е, че е, е, този фонд изпълнява задачата си, насърчавайки економически растеж и създаването на работни места. Фонда работи от около година и половина. До сега работи добре. Е, той, е, ние е, съфинансираме проекти в 28-те члена на държавите членки на стойност около 32 милиарда евро. Съфинансиране означава финансиране на кредити по инфраструктурни проекти или е, индустриални инвестиции е, или е, в е, банки, е, които са посредници при финансиране на малки и средни предприятия. Тези 32 милиарда са европейски гаранции. Е, около е, накратко 32 милиарда се финансират по ЕФСИ за да доведат до реално финансиране на стоеност 107 милиарда. Това е малко повече от това, което първоначално бяхме предвидели. Е, бих искал да ви запозная с финансирането на малки и средни предприятия. Това е пример за успех. Както вече казах, по ЕФСИ финансираме малки и средни предприятия е, чрез банки посредници. това са банки, които работят в държавите членки, в регионите, е, а също така посредници е, е, при е, банки с търговска насоченост, които са национални банки. Изобщо ние работим с всякакъв вид посредници. Има споразумение между банките, посредниците и Европейския инвестиционен фонд, който получава подкрепа от ЕФСИ в почти всички държави членки. Общо на е, финансиране е, за 400 е, хиляди малки и средни европейски предприятия. Това е една от причините, поради която ние решахме да отпуснем повече средства за FC но е, е, тези средства, които е, се отпускат за малки и средни предприятия, защото с ЕФСИ фактически се подпомагат почти всички те. Е, е, как се разпределят е, средствата географски. Както знаете, при FC няма специфично географско разпределение, няма географски изисквания, но фонда работи добре като географско разпределение на средствата ще ви посоча списък на най-големите бенефициенти. Естония е на първо място, включително и по отражението на ЕФСИ е, върху е, е, БДП, после България, на трето място Испания, Литва, Португалия, Италия и на седмо място Гърция. След това е страната, която най-добре познавам все още трябва да продължим да работим по географското разпределение. Има страни като Румъния, например, е, които изобщо не са, които в недостатъчна степен са се възползвали от ЕФСИ, също се отнася за Малта и за Кипър. Е, аз е, ако съпоставите България и Румъния, мисля, че е добре да съпоставяме именно България и Румъния, защото са съседни страни. В България е, имаме три споразумения по финансиране на малки и средни предприятия, плюс още няколко проекта, които ще бъдат финансирани по ЕФСИ. Докато в Румъния нито една банка не проявява желание, не проявява интерес, е, за да използва средствата по ЕФСИ. Е, когато за последен път посетих Румъния, аз е, попитах ръководителите на четирите най-големи банки, защо е, не използвате това финансиране, защото според тях няма искане за финансиране на малки и средни предприятия в Румъния. Аз казах, че не вярвам в това, защото ако е така, Румъния ще бъде единствената страна в Европейския съюз, където няма необходимост от финансиране на малки и средни предприятия но по една или друга причина те смятат, че няма искане от такова финансиране. Ние, разбира се, не можем да накараме никого на сила. Колкото до бъдещето на ЕФСИ, ние трябва да обърнем внимание на географското разпределение, трябва да се обърнем към техническите съветници тук. Европейската инвестиционна банка е, увеличи натиска, тя отпусна човешки ресурси е на местните офиси във всички държави членки. Може би по този начин и ние можем да подобрим техническата си система е, чрез е, технически съвети в целия Европейски съюз. Това е особено важно за страните по кохезионните фондове. Вие знаете по-добре от самия мен, че понякога властите не разполагат с необходимия капацитет, за да разработват проекти. Ако се спрем на друга възможност, а именно съчетаване между европейски фондове, примерно средства по Ефси или структурните фондове или е, инструмента за свързване на Европейския съюз. Едно съвместно финансиране между тези инструменти. Ние нямаме каквито и да било намерения да преразпределяме средства от структурните фондове към ЕФСИ. Искаме просто да се улесни е, съчетаването от страна на самите региони между различните финансови източници на средства. Ето е, защо е, ние предлагаме регламент, който ще улесни регионалните и националните власти при използването едновременно на средства от структурните фондове, например, и на средства от ЕФСИ. По този начин ще използват частните средства, които вече са на лице на пазара. Така че самите бенефициенти трябва да решават дали искат да съчетават различни източници на средства от Европейския съюз или на средства от пазара. Една е, същност е, на ценност на FC е създаването на добавена стойност. Е, обикновено Европейска инвестиционна банка се стреми към същото. Обикновено нещата вървят добре за сега, но ние бихме искали да се подобрят още като част от предложението. Ние предлагаме е, всички решения по инвестициите, е, които се извършват е, от определен определено лице, което разработва проект, трябва да посочи защо разработва такъв проект, какви са първоначалните му цели. ЕФСИ не трябва да прави това, което прави инвестицион... Европейската инвестиционна банка. От друга страна, ние не трябва да изключваме частните източници. Ние е, трябва да насърчаваме използването на частен капитал, е, трябва да се използват публични средства, но и частен капитал, така нареченото крауд финансиране. Госпожо председател, е, мисля да спра до тук. Искам да дам колкото се може повече време на дами и господа депутатите да задават въпроси и да правят коментари. За нас представлява интерес да чуем вашето мнение. Готов съм да отговоря на въпросите ви. Благодаря. Доколкото мога, разбира се. Председателката, благодаря. Е, започваме с въпросите. Първо ще дам думата на координаторите. Господин Новаков, е, като координатор на Европейската народна партия, правилно ли? Е? Господин Новаков, имате думата. Господин председател, благодаря ви за речта и за присъствието няма никакво съмнение, че винаги е полезно и ползотворно, когато имаме възможност да разговаряме с вас, за да чуем какви, какъв е приноса ви, какви са намеренията ви към Омнибус. Мисля, че това е най-голямото законодателно предложение от последните 7 години и за това ние му обръщаме особено внимание. Вие неколкократно споменахте, че синергията между ЕФСИ, ЕСИФ и е, свързването на Европа е нещо възможно. Е, не просто е възможно, но вие насърчавате регионите да се опитате да съчетаят различни източници на финансиране. Аз е, мисля, е, че има известни препятствия пред е, финансирането на средства от различни източници, като например правилата за отпускане на държавни помощи. Примерно, финансирането по ЕФСИ трябва ли да покрива правилата за държавни помощи, докато ЕФИС трябва да го прави. Е, когато трябва да съчетаят нещата по един единствен проект, е, обикновено е трудно. Можете ли да ни предоставите малко повече информация? Е, много от моите колеги в избирателните си региони се опитват да обясняват на местните власти как да получат по-голяма финансова подкрепа от вас. Благодаря ви. Yeah, госпожа Крайло, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Катайнен, Аз съм докладчик по регламента Омнибус в една от другите парламентарни комисии. Но ако направим сравнения между EFSI и други от структурните фондове, става ясно, че в някои случаи ЕФС има различни цели от структурните фондове, чиято цел е постигането на териториално и социално сближаване. Целта на ЕФС е да предостави публични инвестиции с цел набиране на частни инвестиции. Това се извършва по редица критерии, които обаче не винаги са тясно свързани с сближаването. И тук се стига до проблем. Ако наистина искаме да съчетаем средствата по EFC с средствата от другите фондове. Някои държави членки искат да използват средствата от Фонда за стратегически инвестиции, но на практика това никак не е лесно и всъщност много малко държави членки успяват да го наставят. Европейската комисия излезе с предложение и ние в момента го разглеждаме, за да гарантираме, че за в бъдеще ще бъде възможно при определени условия и при зачитане на някои определени критерии достъпа до финансиране да бъде упростен. И ми се струва, че ще има възможност при това положение да се постигне съгласие с линията на Европейската комисия. Много сериозно съмнение обаче имам пред, относно съчетаване, което вие предложихте, а именно да се вземат средства от структурните фондове за държавите членки и те да бъдат прехвърлени обратно към Европейската комисия в контекста на централизираното управление. Всъщност предложението на Европейската комисия стига толкова далеч, че на места на черно и, на черно и бяло се разписват неща, които все още не са разпоредени в самият регламент. Например, рисковете свързани с а, загуби. Това би трябвало да бъде а, решение, което трябва да се вземе съгласно обичайната, като на процедура и не е възможно то да се разпорежда едностранно страна на Европейската комисия. Паранално с това не мога да приема че под каквато и да е била процедура може да се действа без ние в Европейски парламент да имаме възможност на надзор. Невъзможно е по процедура да можем средства да бъдат изтегнани от стратегическите фондове и от държавите членки да бъдат връщани към Европейската комисия. Разбирам притесненията, че в дадена държава членка 10 или 15 милиона евро средства от сутните фондове не са били разходвани и тези средства може би могат да се върнат в държавната хазна. Това е процедура, която ние в нашата парламентарна комисия не одобряваме като процедура, но има други възможности да се преодолеят подобни трудности. Така че не искаме Европейската комисия да ни предложи нова, нов режим. Знам, че в момента се обсъжда FC 2.0 и бихме искали да знаем кои аспекти на законодателството ще бъдат разгледани в законодателния отговор и до каква степен ще има възможност за съчетаване на, финанс... на финансиране от е, ЕФСИ и структурните фондове, по каква процедура може да се случи и как точно ще се осъществи участието на държавите членки. Решението никак не е просто. Знам от това. Знам, че преди няколко години имаше проблеми в е, редица държави членки, където структурните фондове не се използваха в достатъчно голяма степен, но нещата вече се промениха. Държави членки вече подадоха молби до Европейската комисия и поискаха средствата от Европейския социален фонд бъдат прехвърлени към другите фондове, например, но тези искания не получих положителен отговор, за което се радвам. Не можем постоянно да прехвърляме по този начин средства от един фонд към друг. Не може също така да се прехвърлят средства от политиката за сближаване към ЕФСИ. И с пълно право, защото политиката на сближаване е много важна. Непрестанно се отправят критики към Европейския съюз и именно чрез политиката на сближаване можем да докажем на практика, че ние имаме амбиции и цели, които съвпадат с тези на гражданите, цели и дейности, които да се случват на практика на място в държавите членки и чрез тях да покажем на европейските граждани, че ние наистина им носим конкретна добавена стойност, че съществува европейска добавена стойност и именно структурните фондове ще ни помогнат да го сторим. Аз лично по никакъв начин не виждам как ще ни помогнат тези мащабни кампании, с които има възможност да средствата от фонда да бъдат върнати в държавите членки. Предпочитам да видим как можем да подобрим процедурите, за да могат средствата да се използват на място. Така че няма да подкрепя тази част от предложението на Европейската комисия. Ще разгледам а, проект, предложенията на колегите. Опасявам се, че може би ще има мнозинство на колегите в Комисията по регионално развитие в моя подкрепа и мога да ви уверя, че а, с тази позиция ние ще, излез, ще защитаваме същата позиция, извинете, и в а, пленарната зала. Така че надявам, когато комисията не реши да защитава на всяка цена тази част от твоето предложение, няма как да приемат настоящия вид. Благодаря ви. Господин Ройер, имате думата. Благодаря, благодаря господин комисар. Е, е, е, европейските консерватори и реформатори се спират на ключови области в Европейския съюз, като например възстановяването от финансовата криза, но все пак трябва да се направи напредък. Ние смятаме, че безработицата е недопустимо висока. Тези, които са дългосрочно безработни, са на два пъти, по, два пъти по-многобройни, отколкото бяха през 2008 година. За да има економическо възстановяване, трябва да има достъп до финансиране финансиране и е, най-вече хората се обръщат към Европейската инвестиционна банка. И инвестиции от банките за подкрепа на малките средни предприятия, те са най-чувствителни към финансовите шокове и ние се надяваме на двойни усилия от ваша страна за подкрепа на малките средни предприятия. Ние приветстваме програми като SME Window и SME Initiative, е, защото е, искаме е, да има все по-малък брой незети в малките средни предприятия. Както вие добре знаете, Обединеното е, кралство е 60% е, от е, наличния капитал в Европейската инвестиционна банка. От 7 до 8% от банките бяха в Обединеното кралство между 2014 година. Какви са възможностите за продължаване на връзките между Обединеното кралство и Европейската инвестиционна банка? Председателката благодаря. Е, господин Омържи, е, отново ли искате думата? Заповядайте. Мадам ла президент. Госпожо, благодаря. Вече имахме възможност да разговаряме за плана Юнкер. Но слушат ни в стриминг и сега като се говори за FIS и други е, Говорим за структурен фонд и за плана на Юнкер, за да може хората, които ни слушат, да разберат добре. И вече бях посочил, че няма принципна позиция от моя страна по отношение на този план. Следователно, че, чиято цел беше всъщност да създаде е, един начален импулс за растежа, член с инвестициите и един от ключовете на успеха на този план беше скоростта. Тоест, за да, да можем да реагираме достатъчно бързо. Тук сме в Европейския парламент. Ние сме обвързани с регламента, с принципите. Всичко това е напълно законно, но Казвам също, че трябва да бъдем внимателни по някой път. Излишъка на право, като че ли спира скоростта, вреди на ефикасността, защото ефикасността всъщност е скорост. Така че нека да не осложняваме много нещата. И второто нещо, ние сме комисия режи, Нашата работа е целта на сближаването, териториалното сближаване да бъде запазен и тези 350 милиарда да не дестабилизират целите. И в началото на вашето изказване поискахме от самото начало критерия за географско разпределение да бъде включен. Вие посочихте от самото начало, че има едно добре балансирано, справедливо разпределение между регионите. Дали ще бъде възможно да се представи в нашата комисия нещо като картография на разпределението на фондовете във връзка с категориите региони? Тъй като знаете, че европейските региони са класирани по категории, това са различни региони и трябва да знаем колко е насочено към слабо развитите региони, към преходните региони и каква част към по-развитите региони. Мисля, че това ще бъде ще позволи да се отложат някои притеснения. При всички положения аз приветствам това, че за бъдеще комисията ще мисли по много по-конкретно да включва тези критерии за географско разпределение. И последното нещо е техническата помощ. Изключително е важно да се знае навсякъде, че е възможна техническа помощ и важно е там, където не е достатъчно близка до, до властите, тази помощ да бъде засилена. Thank you very much, Ms. D'Amato. The floor is yours. Благодаря, госпожо. Както винаги, днес ми се струва, че слушаме хубави думи, хубави обещания, но те винаги са едни и същи. И откакто беше представен преди месец и половина един план, който трябваше да гарантира допълнение и да подкрепя малките и средните предприятия, да по, да осигури заетост по време на представянето на Бялата книга за Европа, президента Юнкер каза, Юнкер каза, че Европа гарантира заетостта. Но има още много съмнения. Съдът на... Светата палата всъщност се изказа. И това е един ефект на лост, за, това е един проект за квотата финансиране от ЕФСИ. Но ние сме сигурни, че след това ще има частни инвестиции, и някои проекти ще бъдат изпълнени, други не, но има силно засилване на инвестициите за малките и средни предприятия, но структурата е много неясна. Има спекулативни фондове, ориентирани към големи печалби в краткосрочен план, по-скоро отколкото истинската подкрепа за малки и средни предприятия. Не, че този ефект на лоста, на FC го отричаме. И трябва да обсъдим въпроса с комисията Реджи, но смятам, че този път, като искаме да отговорим на някои искания, някои въпроси относно FC, какъв вид а, развитие ни очакваме. По принцип става дума за едно развитие, което да е устойчиво, но все още се, още вървим по се подкрепят някои сфери, които не са добри, най-различни Комисията може да поиска да бъде обнародвана цялата информация и резултатите на оценката на отражението за провежданите операции, като обясни добавената стойност и допълнителността за допълнимостта и допълнението е, към целите на Ефси, Стратегията е, целта е дългосрочна стратегия. Хубаво, дали ще бъде възможно дали, да да имаме статистически данни за всеки отделен проект, включително операциите, които се реализират в е, рамките на ЕФСИ чрез различни финансирания след изпълнението на проектите, като с обяснение на критериите и оценките, които се използват. И накрая комисията може да представи поне ясна информация относно това, което, как, как се финансират нещата и какво, какво, позволя, какво получават бенефициентите за всеки отделен проект. И благодаря за като очаквам отговор на моите въпроси. Thank you. I have, um, I have more. I have uh, about... Uh, още, да, седем души искат думата. Може би ще продължим с въпросите и след това ще ви дам думата. Да, заповядайте, госпожо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка. Тъй като моят колега вече изрази безпокойствата, лично аз съм докладчик за градовете и за политиката по сближаване. Колегата каза най-важното от онова, което ни занимава. Искам обаче да привлека вниманието ви върху едно противоречие. Е, не би трябвало да пипаме е, структурната политика и политиката по сближаване. Но е, в е, Бялата книга, в точка четвърта, господин Юнкер казва, че е, структурата за политиката по сближаване и по структурната политика ще бъде преразгледана, за да се финансира ЕФСИ. Е, комисар Юрова каза в интервю, че политиката по сближаване е, вече няма да получава средствата, които е получавала до сега при следващата финансова рамка. Е, но всъщност Именно тази структурна политика и тази политика по сближаване даде възможност на гражданите да се убедят, че Европейския съюз реално съществува. Ако искаме да убием европейската политика, ще поступим точно така. Има достатъчно градове. Както вече казах, аз се занимавам основно с градовете. Та има градове, е, които няма да имат никаква възможност да получават средства от фонда по плана Юнкер. Ето защо е необходимо много да се внимава. Сигурно ще бъдат е, внесени изменения по регламент Омнибус. And welcome, Mr. Следващия изказващ се. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин заместник председател. Искам да кажа, какво ни липсва? Липсват ни инвестиции в целия Европейски съюз. Причината за появата на FC е именно липсата на инвестиции. Но ни липсва финансиране. В началото, е, когато е, се създаде FC, се каза, че на нас не ни липсват е, средства, имаме достатъчно източници, но трябва да разработваме проекти. Трябва да се разработи канал, по който да се оценяват проектите. Това, което правим е да създадем правилни канали, по които да се придвижват тези проекти. Аз имам чувството, е, че сега ние очакваме финансиране на проекти от други източници. Примерно, проекти бяха разработвани по политика за сближаване, изведнъж започват да се финансират по ЕФСИ. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху това, как да подготвим правилно финансиране, планове за развитие, е, да получим такива планове от всяка държава членка и след това да видим какво е готово кое трябва да се финансира и от какви източници. И когато се появи такава синергия, е, за да не се финансират едни и същи проекти от различни източници, а да се финансират различни фази на проекта от различни източници, по този начин ще подкрепим реално економиката си и ще създадем работни места. Благодаря.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 се срещнах с един от най-големите председателите на една от големите банки в Румъния и го попитах защо не се ангажираш по отношение FC, но ми каза, че не знам за какво става дума. Председател на най-голямата част на банка в Румъния ми каза, че той не знае за какво става дума. Той не знаеше, не беше чул за плана Юнкер. Така че може да разгледаме проблема на два на две нива, национално и все пак това е един въпрос, който касае комисията. Невъзможно е най-големата банка в една страна да не знае, да не познава този план. А ние искаме да включим и частни фондове в този механизъм. И трябва да решим този проблем. Освен това е един въпрос по възможността за достъп до фондите в рамките на една по-проста процедура. Защото не винаги се държи сметка за националния аспект. Може би трябва да дадем по-големи, по-голяма власт на регионите за достъп до фондовете. Аз идвам от една много голяма провинция, на провинцията на Клуш и бяха получени фондове за транспортната а, инфраструктура. За съжаление нямаме възможност да за, за съвместно финансиране на този проект. Нямаме процедури за достъп защото националният правителство реши, че това не е приоритет и така тези фондове остават неизползвани. И казвам, за съжаление, в Румъния нямаме власт, която нямаме орган, който да управлява тези въпроси. И, на практика само си изпълнят три програми от 10. И е, ми беше зададен въпроса, защо всъщност сте в тази ситуация, защо не следвате модела на а, Полша. И ми беше казано, че националният компонент е много силен и че не може да следваме други модели. Европейския съюз преминава през един труден период и трябва да, решим, да намерим решение на тези въпроси, пред които са изправени държавите членки, що се отнася до достъпа до европейските фондове. Така че трябва да се помисли за по-семпли, по-прости процедури. В Полша са измислили процедури за този достъп – А ние трябва да уеднаквим тези процедури на достъп за държавите членки. И искам да приключа предвид видимостта не е възможно днес само 34% от европейските граждани да знаят какви са ползите от това, че сме в Европейския съюз. Само 34% знаят, за, са чували за инвестициите на европейските фондове. Така че трябва да се намерят механизми, за да може Европа, в Европа тези неща да се знаят. Имаме проблем с гражданите, които живеят в държавите, чисти контрибутори, чисти участници. Така че с тази политика за сближаване, тя е един много важен елемент от европейската политика. Тя трябва да бъде видима в държавите, които участват. И гражданите трябва да бъдат информирани, защото те се питат къде отиват нашите пари, например в източните, източноевропейските страни, трябва да се обяснат, че тези пари по един или друг начин се връщат в економиката, чрез различни механизми, много фирми работят в Западна Европа и БВП ще е много по-нисък, ако тези фирми не работят с другите страни. Полските колеги казаха, че има много инвестиции. Говореше за една, примерно, болница, която беше построена. Не, но това беше болница, която е изградена от Симес. Така че имаме нужда от тази политика на сближаване – това е положително също и за по-големите държави членки, но това всичко трябва да се обясни на гражданите. Благодаря. Е, Много ви благодаря, госпожо председател. Обсъждаме системите за национално управление, това дали те работят успешно или не. В началото на този програмен период Европейската комисия излезе с ново съобщение, за да обясни как може средствата от различните фондове да се използват за финансиране на едни и същи проекти, или да подпомогнат един и същи регион. Системата обаче не е лесна за разбиране. В Швеция, например, нашите местни регионални власти имат сериозни проблеми с координацията а, например, ако се стигне до се, се стига до проблеми при опитите да се координират а, средства от а, а, земеделския фонд, а, социалния фонд а, и фонда за военно развитие, например, в цел финансиране на една и съща програма. И ако има такива проблеми на национално равнище в рамките на политиката на сближаване, представете какво се случва, когато се добави още един съвсем различен фонд, като EFSI. Ето защо въпросът ми към вас е следният. Може ли в такъв случай да се спомене тук принципа на партньорство? FC до голяма степен напомня принципа на партньорство. Всъщност те изискват партньорство от страна на регионалните и местните власти. Това поне в рамките на политиката на сближаване, но същото въжи ли и за FC или не? Не знам дали може да отговорите на въпроса ми сега, но може би поне може да обмислите този въпрос за бъдеще. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Господин Звер има думата. Хвала за беседа. Благодаря ви, че ми давате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, много ви благодаря за присъствието днес на заседанието на нашата комисия. Да не бих искал да ви благодаря за отличните постижения на FC. Той наистина успя да привлече нови частни инвестиции и значително допринесе за економическия растеж. В изказването си споменахте географското разпределение и споменахте, че някои държави членки получават повече средства от други. Да, знам, че трябва да има някакви критерии за разпределение. ЕФСИ не е фонда за солидарност, не е Европейския социален фонд. Но съгласно данните, с които аз разполагам, в Европейския съюз състав 15 държави членки 91% от всички средства по ЕФСИ всъщност са насочени към тези 15 държави членки. и 2-9% остават за тъй наречените нови държави членки а едновременно с това равнището на освояване на средства по за сближаване в същите тези нови държави членки е по-низко с на част на държави на Европейския съюз. Така че се питам дали може по някакъв начин да помогнете на държавите членки, които имат трудности при изготвянето на добри проекти. Може би случай такъв в Румъния, от това, което чухме до момента. Някой друг иска да вземе думата? Не. така случай давам думата на последният колега, господин Ван Нистелрой. Благодаря ви. Малко закъснях и не можах да изслушам встъпителното изказване на господин комисаря, за което се извинявам. Но също само един въпрос. Като каза и госпожа Краео, имаме известни резерви към идеята европейските структурни е, инвестиционни фондове отново да се връщат, е, да се върнат на равнището на Европейската комисия или пък на равнището на държавите членки. Също в нашите изменения ние излизаме с идеята държавите членки да останат, средствата и да останат държавите членки в, в, в пакета за държава съответната държава членка. И както каза господин Нилс, вече въпросът е как ще се разпределят средствата между различните равнища и партньорите на всяко равнище, т.е. между ам, частния сектор и обществените власти и може да се стигне до някакво съгласие, че средствата могат да се използват в някои случаи и съвместно с средства по инструмента EFSI. Също че има такава възможност в аргумента, който в момента е в сила. Няма никаква опасност средствата отново да бъдат върнати на Европейската инвестиционна банка или някъде другаде в някоя друга институция. И ако поемете ясен ангажимент пред нашата е, комисия, че в омнибуса ще бъде премахната тази опасност за ренационализация на средствата, ще ни помогнете много да, има, да гледаме по-положително вашето предложение. Благодаря ви, това беше последният въпрос. Много въпроси има, имаше към вас, така че очакваме сега отговорите коментарите ви. Благодаря ви по държавните помощи ще има бърза процедура. Бърза процедура по нотифициране. В случаите, когато се съчетават EFSI и при проектите от ФС няма опасност от е, държавна помощ, защото по е, дефиниции е, това се отнася за проекти, които не могат да се финансират от частни, частен капитал. Е, както казах, предвижда се бърза процедура, когато има съчетаване и с публични средства. Това е нашето намерение и това вече се прилага на практика. Полезно е да напомня, че в момента говорим за настоящия е, бюджетен период. Е, не можем да правим предположения за 2018 2019, 2020. Не искам да предпоставям какъвто и да било резултат. Нищо във връзка с бъдещ бюджет, още по-малко за Бялата книга. Това е едно оказателно предложение, така че е, Бялата книга е в ръцете на държавите членки и на Европейския парламент. Надявам се, че това ще намали безпокойствата е, по намеренията на Европейската комисия когато се говори за съчетаване на ЕСИФ и на ЕФСИ ние е, нито насърчаваме, нито принуждаваме някой да съчетава FC и ЕСИФ, е, но тези, които искат да съчетаят двата фонда, е, ще се спестят е, средства от ЕСИФ за други средства. Така че ако искате в максимална степен да се възползвате от наличните средства за регионите, е, колкото повече можете да съчетаете, колкото повече регионите могат да съчетаят ЕСИФ и ЕФСИ, толкова повече пари ще има за чисто структурни проекти. Защото обикновено те не са привлекателни за частния сектор. Това е единствената причина, поради която предложихме това, което е предложено по Омнибус. Искахме да улесним регионите, и градовете, а понякога и националните правителства да съчетаят различни източници на средства. Но никой не е длъжен да използва такава възможност. Ако регионите не искат, никой не ги задължава да го правят, но те искат да намалят бюрокрацията и затова се опитваме да им улесним работата. По сближаването, госпожа Крел постави въпроса за това, че ЕФСИ и ЕСИФ имат различни цели. В известна степен да, но не напълно. Например, при ФС има съфинансиране за болнични заведения в Полша или центрове за първична медицинска помощ в Ирландия. И е, по този начин е, се получава лостов ефект за развитието на региони и на страни. Искам да посоча един пример е, – това е една все още неизползвана възможност в Гърция. Всички знаят, че гръцките банки е, е, имат строги ограничения при финансирането на малките и средни предприятия. Но една от възможностите е създаване на платформа за финансиране на малки е, и средни предприятия, като е, използват капитал от FC. FC може да предостави капитал, частни дружества могат да предоставят капитал и възоснова на този капитал а, може фонда да отпусне заеми по FC, които да се а, е, отпускат на малките и средни предприятия. Така се намира квадратурата на кръга а, е, при настоящото положение на банките. А, фондовете по ЕФСИ могат да изиграят е, роля и при е, улесняване на работните места в Гърция. И в този смисъл той действа като инструмент е, по социално сближаване. Но, както вече казах, ние имаме предвид ограниченията пред банките, но насърчаваме гръцките власти да се обърнат към такава възможност. Техническата помощ. Това е нещо много важно. По този начин сме сигурни, че разпределението между държавите членки и между регионите в държавите членки се взима предвид. За това са толкова важни всички тези предложения по инфраструктурни проекти. Е, необходимо е да се отпускат грантове и тук е, е, ЕФСИ или други европейски източници могат да предоставят такива грантове, но част от финансирането може да дойде от частен капитал и от ЕФСИ. Просто трябва е, да се действа прагматично и да се използват е, възможно най- е, най-разумно най всички налични средства за бъдещата роля на Обедненото кралство. Знаете, че още не можем да кажем нищо по много въпроси. Е, ясно е, че Обедненото кралство е един от основните вносители в Европейската инвестиционна банка. Ето е, защо Обедненото кралство и държавите членки е, трябва да преговарят по някакви бъдещи разпоредби, ако има такива. Бъдещи, бъдещи договорки. Е, господин Омар говори за е, снапшот, е, за моментална снимка или за разработване на карти. Ние вече сме публикували в интернет европейска карта и там е ясно всяка държава членка какви средства използва по ЕФСИ. Но те използват по-малко от регионите но все пак получавате някаква представа за отделните държави членки. Има и подробно обяснение за това колко държавите членки са използвали до сега. Ако проявявате интерес към проекти, които ЕФСИ е финансирал до сега, можете да намерите всички проекти, които вече са подписани на уебсайта на е, Европейската инвестиционна банка. Там ще видите по колко проекта е, ще бъдат финансирани през текущата година. Това е много полезна информация. Там става ясно как някои региони или дружества или страни са използвали вече ЕФСИ и това може да е, създаде идеи за използването им и в други региони. Една от причините, поради която определени региони или държави са използвали повече средства от ЕФСИ от други, държавите, които най-активно използват ЕФСИ, обикновено имат някакви държавни власти, които насърчават ЕФСИ. В други страни или региони малките средни предприятия са изиграли ключова роля, организирали с различни прояви и обясняват на финансови институции, на местни власти какво може да предложи ЕФСИ. Е, не бива да се подценява ценността на това нещо. Аз съм пътувал и продължавам да пътувам непрекъснато в държавите членки и непрекъснато обяснявам какво ЕФСИ може да направи за тях как да се използват наличните канали за комуникация, за да се комуникира все повече. Но това, което постигаме е много ограничено. Така че вашата роля като депутати е много важна. Вие познавате избирателната си райони много по-добре от мен и е, би трябвало да сте запознати с този фонд. ние не финансираме твърди горива и за това ЕФСИ беше е, много важен инструмент за проекти по енергийна ефективност и проекти за обновяеми източници. Значителна част от средствата тръгнаха в тази посока и е, беше много хубаво да се види как е, нова технология, как има иновации в енергийната ефективност или при е, обновяемите източници. Е, именно всичко това се финансира по ЕФСИ. Един е, полезен пример, полезен пример, който трябва да се разпространява е от Дания. Те са създали фонд, е, пенсионен фонд. Пенсион фонд. Е, пенсионните фондове в момента имат много нисък лихвен процент. Е, те търсят рискови проекти, но тъй като не искат да поемат голям риск, в Дания пенсионните фондове използват ERC като, като буфер – това е фонд, който набира капитали от пенсионни фондове но ЕФСИ също прави инвестиция, така че ако има загуба, е, фонда инвестира в проекти за обновяеми източници. Така че ако има загуба при тези инвестиции, ЕФСИ поема първия удар. Е, така че ЕФС използва РСАИ, е, за да направи краудфинансиране от пенсионни фондове за енергийна ефективност и обновяеми източници. Какво друго? Е, поискахте е, да получите подробно обяснение по крайните получатели, крайните бенефициенти, е, включително и така наречения сами Уиндол. Това е нещо много важно. Както вече казах, около 400 хиляди малки средни предприятия трябва да получат средства Имам предвид, разбира се, и посредниците. Те са длъжни да се отчитат. Трябва да се отчитат е, как са използвали капитала, който са получили от РСАИ. Тази информация ни е необходима. Ще бъде изключително полезно, ако малките средни предприятия, които получават такова финансиране, които получават кредити, те по... но не винаги получават такива кредити, защото банките не винаги казват на клиентите си, че те получават кредит, е, защото е, това се дължи на РСА или на Европейския съюз. Е, би било честно да се каже, честно да се каже, е, е че ние ще увеличим финансирането си за малки и средни предприятия, е, защото е, сключихме сделка с РСАЙ, примерно. Госпожо председател, е, дами и господа депутати, от своя страна бих искал да ви благодаря. Беше много хубаво. Е, оставаме във връзка. Ако ви трябва някаква подробна информация. Да, извинете. Извинете, обикновено не правя така. Обикновено не правя така. Да. Ако правилно съм ви разбрал, няма от е, връщане на пари. Ако съчетаете SIF и FC, е, определени средства ще се върнат е, от регионите до Бруксел или до Люксембург. Не знам как изобщо може да стане такова нещо. Примерно, ако даден регион иска да съчетае инструменти, това означава, че те съзнателно са решили да го правят. Структурните фондове са в техни ръце. А ако а, мисля, че FC и структурните фондове биха тръгнали в една и съща посока, ако проекта представлява интерес. Обаче, ако няма инвестиции, дали парите ще се върнат обратно на Брюксел или на Люксембург? FC не прави разлика е, спрямо нормалното функциониране на структурните фондове. Е, е, става въпрос за член 225. Много ме радва, че казвате, че няма никакви пари да се върнат. Че няма да се върнат пари обратно на Европейска инвестиционна банка и после тя да ги използва по друг начин. Това ни помага, това е нещо конкретно. Спомням си при първата ни дискусия по FC, вие казахте, нека да започнем с центъра, как се използват е, и се разпределят средства по FC, по Хоризонт 2020 докато сега има други възможности. Е, доброволно се прави това. Това е в е, плика, т.е. в отделените средства, трябва да се види как ще се приложи процедурата. Необходимо да чакаме следващия период. Това е предпоставка, наш изиск. Трябва да се съобразите с нашите изменения. С вашето съгласие, нека по-подробно да се разгледа конкретния текст на Омнибус. Председателката, благодаря. Благодаря ви много. Благодаря за всички въпроси и за дискусията особено за последния отговор и последната забележка. Може би това създава нова възможност за Комисията по регионалните въпроси да обсъди предложението по Омнибус в нашето становище. Благодаря ви още веднъж. Е, благодаря ви. Преди една година, през май 2016 година, вие бяхте гост на нашата комисия. Сега идвате през март. Надявам се следващия път периода да бъде по-кратък, може би през есента. Сигурно. Ще видим. Но ще се радваме отново да дойдете в нашата комисия, да обсъдим проблемите и въпросите. Благодаря ви още веднъж. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay, on this point I... И с това приключваме обществено достъпната част от заседанието. Ние продължаваме с заседанието на координаторите. Моля всички членове на комисията и други посетители, които, които не могат да присъстват на координаторите, да пуснат зала. Just, just to remind everybody that... Припомням ви само, че утре започваме заседанието в 8.30, а не в 9 часа. 8.30 и започваме с гласуване.